Въпреки, че тези почивни дни бяха много различни в сравнение с миналото, в Съюза наблюдавахме много събития, такива имаше и по света.